Det ich bitte... И така, ще помоля колегите да заемат местата си. Е, доста ни е гъст графика. Имаме доста работа за днес. Наш гост в момента е датският министр за климата, енергетиката и строителството Мартин Лидегард от Дания. Добре е дошъл в Комисията по околна среда на Европейския парламент. А, вашата колега ни беше на гости днес преди обяд и сега с нетърпение очакваме от вас да ни представите приоритетите във вашата област на датското председателство, след което ще дадем възможност на колегите да зададат свои въпроси. Ще направим два кръга от въпроси и отговори, като два пъти ще ви дадем възможност да отговаряте. А сега имате думата за своето изложение. Заповядайте. Thank you well much, Mr. Благодаря ви, господин председатели. За мен е чест. Имам тази възможност да представя приоритетите на датското председателство в тази комисия, която има много сериозна репутация, носи и се слава на една много а, открита комисия. Убеден съм, че няма да си свърша добре работата през следващите 6 месеца, ако не работя съвместно с вас. Така че очаквам да работим в тясно сътрудничество с вас и с Европейския парламент през едните месеци. Основната грижа на държавите членки е тревожното състояние на економиката и финансовите въпроси. Като политици ние трябва да а, се справим с тези огромни предизвикателства и този парламент и Европейския съюз обединяват нашите държави, защото ние вярваме, че утрешния ден ще се умеем да го изградим по-добър. Ние трябва да администрираме добре мерките за преодоляване на затрудненията в днешно време и трябва да сме наясно, че тази криза не може да бъде преодоляна, ако едновременно не се заемем с източниците на тази криза и нейните последици. През изминалите 10 години цените на стоките се увеличиха повече, отколкото през целия 20, 20 век. И всъщност цените на суровия петрол скочиха неимоверно, расте и търсенето на ресурси, а в същото време производството на петрол пада. А това всичко е много важно за нашите общества. Не е нужно да сме, се занимаваме с космически науки, за да можем да разберем колко взаимосвързани са тези явление. Господин председателю, по тази причина Дания предвижда мерки за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид с 40% до 2020 година. Голяма част от енергията ще се добива чрез ветрови централи. Това ще означава а, не само ограничаване на цените, но и изчерпване на ресурсите. За това економиката трябва да освоява ресурсите по най-добрия начин, за да се умеем да се справим с колебанията в цените. И промишлеността и търговските дружества изпращат съвсем ясни сигнали по отношение на инвестициите. Трябва да се справим с изменението на климата. В графика до 2030-2040 трябва да въведем ред по отношение на инфраструктурата и изпълнението на целите за 2020 година. Една зелена Европа е сред основните цели на датското председателство не само заради економическата криза, а поради нея. Ако се вгледаме в програмата ни, тя е доста наситени. С 20% до 2020 трябва да падне енергоемкостта на економиката в Европейския съюз. През 2011 година 315 милиарда евро са изразходвани за петрол. Много повече от това, което е изразходвано през 2010 година. Значи само стойността на петрола, цените на петрола са довели до едно увеличение от 100 милиарда. Крайно време е растежа да бъде природосъобразен, крайно време е да бъдат предвидени средства за това за бъдещето на Европа, а не да се инвестира в страни производители на петрол извън Европейския съюз. И всичко това е предвидено в директивата за енергийна ефективност. Само така можем да реализираме економии. Економиите могат да възлизат на милиарди евро и те могат да се превърнат в двигател за бъдещето на економиката на ЕСЕ. Изпълнението на директивата може да доведе до създаване на 2 милиона работни места, които не могат да бъдат възлагани навън някои отрасли може да има притеснение във връзка с това предложение по директивата. Осъзнавам, че обстоятелствата са различни в различните държави членки. Но предвид економическото положение, ефектив, енергийната ефективност е една предпоставка за на по-нататъчно развитие. Затова трябва да ограничим своите амбиции и трябва да отчетем националните обстоятелства, за да бъдат прияти мерките. Ние не можем да си позволим да не изпълним целите, така както са заложени за 2020 година, но можем да проявим по-голяма гъвкавост по отношение прилагането на директивата, да съобразим тях с очакванията на Европейския съвет. И това е ключов приоритет за датското председателство. Приветстваме становището на тази комисия. И така стигам до нисковъглеродната економика и целите, които трябва да постигнем до 2020 и 2050 година. Имал съм възможност да обсъждам тези въпроси с някои от вас и други заинтересовани страни. Тези дискусии са ключ към политиката за климата на Европейския съюз до, за 2050 година. Тя е свързана и с приятите прие, през, с заключенията на съвета, които ще бъдат прияти през март месец. Очакваме сътрудничество с вас и по тази тема. Цените, които имаме в схемата за търгуване на въглеродни емисии, не способства за развитието на този пазар. И вашата комисия има предложения, които може би ще ни спомогнат да постигнем по-добро ценообразуване в схемата за търгуване с въглеродни емисии. Ако Европейският парламент приеме това предложение, то ще бъде част от преговорите с а, съвет. Всички сценарии за намиране на решение по тази тема разчитат именно на това постигане на економии. Постигането на съгрещането с 30%, както и, и а, пътните карти за развитие, влизането в сила на тези мерки ще осигурят на промишлеността предвидими параметри за ограничаване на въглеродните емисии и работа с стратегическите ни партньори в хода на международните преговори. Що се отнася до а, решенията, постигнати на конференцията в Дърбан, бе заявена решимост, бе постигнато сътрудничество между много държави, а, също така и в развиващите се страни, за да можем да постигнем резултат, който да е приемлив. Изключително сме удовлетворени, че много от вас бяха в а, Дърбан. Нашите очаквания са и част от очакване на Европейския съюз. Беше отправен ясен сигнал за ангажимента на Европейския съюз да продължи да работи по преодоляването на последиците от изменението на климата. Въглеродната дипломация е положително развитие и начин за справяне с тези проблеми по време на деветото заседание на съвета. В същото време така ще укрепим и позициите на Европейския съюз пред света. Благодаря ви за всичко, което сте направили. Би трябвало да не отстъпваме от тези постижения имаме много важна роля да играем в съвместните усилия за постигане на стратегическо сътрудничество с а, страните, които се развиват по прогресивен път. Ние трябва да сме сигурни, че можем да попълним пропуските до 2020 година и да бъде постигнато едно значимо споразумение. Надявам се, че вие ще се възползвате от контактите, които имате в националните парламенти, за да се развива политиката в областта на климата. Да укрепим усилията за преодоляване на изменението на климата и в развиващите се страни. Надяваме се, че едно задължително споразумение ще бъде прилагано във всички държави до 2020 година. В същото време обаче е болезнено ясно, че конференцията в Дърбан не постигна напредък по преодоляване на а, пропуските и разминаванията Съответно, Европейския съюз и неговите партньори трябва да продължат да упражняват натиск над по-неамбициозните държави за преодоляване на пропуските. И във връзка с а, предизвикателствата, свързани с а, екологичната отчетност, Европейския парламент и съвета имат много тежка задача да постигнат някакво споразумение по отношение на правилата, които ще бъдат прилагане. И в същото време да се гарантира, че целите за ограничаване на емисиите до 2020 година няма да станат жертва на отстъпления. В момента, в който бъде внесено предложението на комисия, ние се надяваме, че Европейския парламент ще продължи да работи успоредно с нас и приветствам вашата позиция по това досие следва да постигнем напредък и по регламента за наблюдение и отчитане на парниковите газове за преодоляване на последиците от изменението в климата. Това изисква усърна работа в работната група на съвета и разработването на предпоставки за по-нататъчните разисквания на министрите в съвета – Подготовката по предстоящата конференция също ще бъде една възможност за разработване на единна позиция на Европейския съюз. Надяваме се, че по време на конферен... конференцията ще действаме по-целенасочено и разчитаме на по-нататъчно сътрудничество с другите заинтересовани страни. Готови сме да обсъждаме нови цели за устойчиво развитие датския министр по околната среда ще бъде тук утре. Оставам тези въпроси за тогавашната дискусия. Имаме съществен проблем с устойчивостта. Знае, че много от вас поделят загрешеността и следователно трябва да сме готови да положим усилия преговорите да вървят в правилна посока, както вие знаете, обаче зависимо от сроковете и съдържанието в предложението на комисията. Регламентът за сигурността по отношение на добива на а, нефт и природен а, газ в морето също стои отворен и предвид е, кризата през 2010 в е, Мексиканския залив, трябва да положим усилия да се ограничат възможностите за възникването на подобни злополуки в бъдеще. Трябва да бъде предвидено време за това важно предложение и да разчитаме на съвместна работа с Европейския парламент. Господин председателю, уважаеми представители на тази комисия. Много ви благодаря за вниманието и очаквам с нетърпение съвместната ни работа и ще отговоря с готовност на всички въпроси. Надявам се, че ще използваме нашето време. Благодаря, господин министър, за това изложение, което показва една широка и амбициозна програма. Започваме първия кръг от въпроси на колегите. Елизабета Гардини има думата първа от името на НП. Благодаря за това, че ни давате възможност да проведем дискусия във връзка с представената наистина много разнообразна програма на председателството. Знаете, че се намираме на много интересен етап. След Дърбан сме с особени резултати, противоречиви, по-скоро разочароващи. Лично аз не съм чак толкова песимистично настроена, трябва да призная. Съществува стара традиция, не само в Италия, а и в други страни, например Германия, а, казват хората, най-доброто е да имаш добър враг. Трябва наистина да имаш пред себе си нещо конкретно, за да постигнеш и конкретни резултати във връзка с него и да доставиш нещо добро на своите граждани. Днес не можем да очакваме някакъв максимум, просто очакваме да се случи нещо по-добро. И във връзка с това е и въпросът ми. Една от слабостите на Европа е липсата на лидерство в ролята й. Може би защото до тук нямаше достатъчно прозрачност, не бяха пропагандирани добрите резултати, които до сега сме постигали. Затова много се радвам, че комисията излиза с това предложение за механизъм за мониторинг, не само по отношение на парниковите газове, а и по отношение на други мерки, свързани с борбата срещу измененията на климата. И сега моят въпрос. Как ще подходим към тази важна тема? Все пак става въпрос за, нашето, за доверието на света към Европа. Как можем е, не само да постигаме резултати, а и да правим известни тези резултати? Как можем да бъдем по-прозрачни и по-конкретни в своите ангажименти, включително и по отношение на развиващите се страни? Защото наистина момента е много деликатен. А, просто геополитическата обстановка в света се преобръща с главата надолу. И сега след Дърбан възникват много сериозни теми. Вече никой не говори за обстановката от 90-те години, когато имаше ясно очертали се развиващи се и развити страни. От едната страна развиващите се, от другата страна богатите страни които сега са в много затруднено положение. Приключвам. Отново повтарям въпроса. Как ще подходим? Във връзка с Киото бяха поети определени ангажименти. Киото 2 евентуално ще бъде при вашето председателство. Как ще постигнем практически резултати в тези страни? Сега думата има Йолайнен. Господин председател, уважаеми господин министър, поздрав... поздравления за тази програма на датското председателство. Точно сте очертали целите на нашата комисия по околна среда. Даже сте използвали и нашия език. В понеделник е следващата среща на върха, която ще вземе решение за фискален пакт. С други думи, програма за економии. А знаем, че от кризата можем да се измъкнем само с програма за растеж. Искам да попитам вашето председателство, ще направи ли конкретни предложения за генериране на финанси в Европа, които да се влеят в една зелена в кавички програма за растеж. Защото страните, които в момента са в рецесия, може би най-добре ще се измъкнат от кризата чрез рецептата за енергийна ефективност. Както вие казахте, много са ниски вече цените на емисиите от въглероден диоксид. Те не изпълняват ролята си, ние предложихме 1,2 милиарда сертификата да се извадят от системата. Ще ни подкрепите ли? Ще ни подкрепите ли по този начин да адаптираме системата към ужасяващото положение, в което сме попаднали, просто цената за емисиите, не поражда иновации. Значи, да, да бъда кратък, пътната карта до 2050 година, това е визията за следващите 50 години. Аз съм докладчик в Сянка. Това, което ще бъде през 2300-2040 година, се нарича репери или краягълни камъни. За сега те са доста обтекаеми. А не е ли по-добре те да бъдат определени като задължителни цели, за да се знае на къде ще върви развитието? Сега Петър Лиза има въпрос, думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Благодаря и за това, което казахте за енергийната ефективност. Ние в това отношение сме в добра позиция. Благодаря не само на мен, но и на колегите. В сравнение с декември положението е по-различно. Знаете, вчера Европейския съюз реши да наложи е, нефтено ембарго за Иран. По този начин, разбира се, искаме да окажем натиск на Иран, но и натиска върху нас се увеличава. Непременно ще се покачат цените за петрола. А, и още по-актуална в тази връзка стават темата за енергийна ефективност. Така че е, ви поздравявам, че се ворите за това, но чувам, че в други в съвета не желаят енергийна ефективност. Тази мярка не била добра, но унази не била добра. Мисля, че сега му е времето да се вземе решение и за това искам да ви попитам дали смятате, че е, път по който може да се тръгне е да се посочат сериозни задължителни цели. Чувам обаче, че само Дания би била съгласна. Не знам дали ще сбъркаме, ако подкрепим а, този подход. Искам да чуя вашето мнение. И второто, търговията с емисии и сертификати. Моят а, политическа група не подкрепи всички предложения за изменения, които Йолайнен цитира, но мисля, че трябва да се направи умерен, някаква умерена намеса в търговията с емисии, за да може да има материални стимули, а за целта са необходими пари. Няколко пъти бъркахме. Първо сложихме 30 евро цена, после друга, сега стигнахме до 7 евро. Може би някои ваши колеги е, ще се убедят именно от този аргумент, че нещо трябва да се направи в съвета. И последен въпрос. Е, програмата до 2020 година. Мислехме, че малко ще са държавите членки, които ще подкрепят 20%. Не е ли време да помислим за компромис, а иначе години наред ще си говорим за 20 или 30%? Мисля, че 15% са адекватна стойност. В Дърбан постигнахме доста неща, но не е колкото ни се искаше. Но в светлината на Дърбан може би трябва да се прекрати спора. Председателят. Благодаря сега Линда Макеван. Благодаря, господин министр, че днес дойдохте, за да говорим по въпросите на промяната в климата. А, искам да попитам за битоминозните пясъци. Зная, че това е един деликатен въпрос, който се разглежда от комисията, свързана с изпълнение на директивата на качеството на храните. Разбира се, парламентът също трябва да даде своето одобрение а, по отношение на директивата. Доста време вече чакаме по отношение мерките за изпълнение. Очакваме проекта за тях да стигне до парламента. Знаем, че въпроса за битуминозните пясъци всъщност забавя работната група и, и в съвета не могат да стигне до решение но ние имахме дебати в пленарна зала и в комисията и подкрепихме предложението на комисар Хедегард по отношение на това, че необходимо да се отразява реалността по отношение на емисиите и при битуминозните пясъци, така както това се прави навсякъде. Така че въпросът ми е как виждате този въпрос в бъдеще. Ние сме ангажирани с това а, директивата за качеството да се изпълнява наистина както трябва. Всичко това е свързано и с целите по промяната в климата. Не трябва да разгледаме трети страни и техните политики. Следващия в списъка ми е Теодоро Силикакис. Thank you, President. Thank you. Благодаря ви, председателю. Благодаря, господин министр, че сте сред нас, за да ни запознаете с програмата на председателството. Ще започна с Дърбан. Наистина, в Дърбан Европейския съюз върши добра работа и доверието към Европейския съюз в областта на политиката е, управление на климата се повиши. Щеше да имаме по-голям успех, ако имахме а, установени вече тези общи позиции и съюзи в Копенхаген. По този начин нещата можеше да се развият много по-бързо. По-настоящем разполагаме с някаква надежда, но и добра възможност за това, че в крайна сметка политиката може и да се провали. Например, имайки предвид какво ще се случи при избиране на нов президент е, в САЩ. Какво ще се случи с е, политиката в областта на климата тогава, например. Необходимо е да имаме альтернативи на нашата политика. Да имаме втори вариант, ако не успеем по отношение на международните усилия и цели от Дърбан. Това ме води до емисията за търговия с емисии и енергийната ефективност. Енергийната ефективност е политика, коя, с която трябваше да се вземем по-рано и сега трябва да влагаме повече усилия и по-голяма резултатност да има от работата ни. Търговията с емисии трябва да бъде в центъра на вниманието. Говорите за 7 евро е, цена, но част от тази цена се дължи и на сегашната обстоятелства на рецесията, на факта, че много страни и хората не можеха да си представят, че нещата ще се развият по този начин. Трябва да внимаваме, каквото и да правим – някои страни а, са в много тежко положение от економическа гледна точка и те не би трябвало да плащат допълнителна цена за въглерода. Това не идва от факта, че има а, приходи от вятърна енергия, например, а сега просто произвеждаме по-малко и замърсяваме по-малко. И не е само факта, че Китай а, в момента замърсява повече. Това е факт, който виждаме, че в момента такова е замърсяването им през последното десетилетие, че няма какво да плащат по отношение на цена за въглеродни емисии. Що се отнася до факта, че енергийната ефективност е нещо важно и трябва да отстояваме позициите. Например, е, вашите, е, вашите вятърни е, централи, например, изпитват натиск от китайците. и факта, че те използват своите панели вятърни централи и изнасят енергия. Това е много важно и ние трябва да можем да оценяваме нашите грешки по-внимателно. Председателя, благодаря. Айхаут. All... Благодаря. Първо се обръщам към а, гръцкия колег. Ако Търция влезе в Европейския съюз, ще бъде част от а, схемата за търговия с а, емиции. И това е казано в скоби, разбира се. Но сега обръщам се към вас, господин министр. Благодаря ви. Благодаря за това, че ни запознахте с подробната си програма в областта на климата. Благодарен съм че, имате, че имаме им, наистина един амбициозен министр, който поема председателството сега. Това е подобрение спрямо предишното положение. Енергийната ефективност – международното доверие към Европейския съюз, е, имайки предвид Алианса, който създадахме в Дърбан. Всичко това са ваши приоритети и ние сме съгласни с тях. Но все още си мисля, че има известна неяснота относно това как ще се преведат те на езика на конкретното действие. Моля ви да обясните малко повече а, е, именно този аспект. Вчера, вчера поиска а, от Европейския съюз наистина да се предприемат по-сериозни мерки по отношение на работата в областта на политиката, когато говорихме за седмата програма. Но освен това, вие говорите и за репери или краягълни е, камъни, за да не говорим за цели, но в крайна сметка това е 25% от 2020. Това е цел или репер, независимо как ще го наречем. Енергийната ефективност. Всички знаем, че ако ще е, в крайна сметка постигнем по-големи показатели, тогава ние ще имаме още повече излишък квоти в системата. 1,4 милиарда споменахте, но в някои от документите на комисията се говори за 2,4 милиарда. Така че коя е в крайна сметка, кое е числото? И Deutsche Bank а, цитира, но политиците не често цитират банката, но този път ще направим изключение. Те, те казват, че в техните анализи сега има а, цена на въглерод, защото пазарите очакват от политиците нещо да предприемат и затова има и такава цена. Вие казвате, трябва да направим нещо за схемите с търговия с емисии, но какво ще направим? Третата Третия етап започва през януари 2013 година, т.е. много е важно да се започне работата в рамките на твоето на вашето председателство. Дали ще се направи всичко това? Това е важен въпрос, по който има подкрепата на мнозинството на парламента. Заедно с съвета и комисията би трябвало да се предприемат именно тези важни стъпки преди да навлезем в третия етап. Битоминозните пясъци са също голям проблем. Кои са е, трудни, трудните? Обединено кралство, Нидерландия Шел, Франция Тотал. Кой ни управлява? Правителствата или нефтените компании? Благодаря на Бас Айхолд. Сега закривам първия кръг от въпроси и давам думата на господин министъра да отговори. Благодаря много за въпросите, за коментарите. Надявам се, че ще бъда в състояние да отговоря на повечето въпроси, но всички те бяха много относими. Започвам от началото с въпроса на госпожа Гатини за механизма за мониторинг. Напълно съм съгласен с вас, че този въпрос е изключително важен, не само защото трябва да знаем какво ще предприемем, но защото това е много важно във връзка и с другите държави. Както каза господин депутата, много е важно да знаем какво всеки един прави, с какви финансови ресурси разполага. Колкото по-голяма яснота има за това, толкова по-лесно ще се постигне сътрудничество с всички други държави. Може би е прекалено рано, за да говоря за работата по това досие, но въпросът за нас е много важен и предвиждаме да постигнем напредък, въпреки че вероятно ще приключим работа по него към края на годината, а не по време на датското председателство. Сега минавам на парадигмата за растеж, спомената от господин Лайнен и за схемите за търговия с емисии. Европейският съвет от декември миналата година ни призова всички нас да приключим с работата по директивата за енергийната ефективност, за да можем да осигурим природосъобразен растеж. Ако обърнем внимание на директивата, ще видим, че ще можем да осигурим частни инвестиции в природосъобразна економика. Ще има стимули за това. И така ще осигурим частично този зелен растеж. И Европейския съвет поиска от нас да постигнем напредък именно по тази директива. Когато говорим за системата за търговия с емисии, много от вас зададоха този въпрос, как да гарантираме добро ценообразуване? Нека го кажем ясно. Съветът осъзнава, че цените на въглеродния пазар са много по-низки от очакваното, когато бе създадена цялата програма и няма устойчивост. Всички знаете, че много са факторите, които въздействат на ценообразуването на въглеродния пазар. И следователно трябва да предприемем нещо, за да гарантираме по-високи цени. Трябва да приключим с пътната карта за ниските въглеродни емисии и през 2300 година да достигнем ограничения от 40%, а 2040 година още по-голямо намаляване на емисиите. Сега някой може да попита какво да кажем за 2020 година. На етап сме на анализ на държавите членки. Комисията скоро ще приключи този анализ, доколкото разбирам. Ще представим тези данни на съвета и ще започне дебат. Вие знаете, че има три държави Дания, Швеция и Обединеното кралство, които предвиждат застъпване на тези 30%. И ако другите държави желаят или бъдат притиснати да ни помогнат, ще ви помогнем на вас. Но ако няма такова желание, няма да можем да достигнем до някакво заключение за целите, които трябва да постигнем през 2020. И така ще по... видим как ще се оформят позициите след внасенето на анализите. Аз мисля, че трябва да въведем ред в нашата работа трябва да стигнем до, да разработим заключение за ниско въглеродните емисии и да постигнем успех по директивата по време на първото четене. И тогава ще имаме ясна пътна карта. Какво ще трябва да направим, какво не е наложително. И ако объркаме всичко това, опасявам се, че няма да вървим напред. Затова нека заложим тези задачи и отново да заседаваме. Вие сте прави, че следва да положим усилия да постигнем някакво споразумение по схемите за емисиите и се надявам, че тази година по време на датското председателство ще можем да приключим. Не знам дали ще разполагаме достатъчно, с достатъчно време, но се надявам все пак да се движим в график. Господин Лизе, зададе въпроси и тук трябва да се подсетя какъв бе той. За целевите показатели, да, за директивата. В съвета преди няколко години бяха водени разисквания за това дали трябва да имаме задължителни цели или пък да предвидим пълна гъвкавост за начина за достигане на тези цели. Много от държавите не искаха да има задължителни цели – и за това ние приехме мерки и според мен такова е виждането и в момента, просто защото няма промяна в позицията на съвета по този въпрос. Предложението, по което вие работите в парламента, сега в комисията ИТРЕ, също е заложил това като отправна точка така стоят нещата. Датското председателство има ясно виждане по въпроса. Можем да бъдем много гъвкави по отношение на тези мерки за това как всяка страна ще пристъпи към прилагане на мерките, стига да бъде постигнат крайния резултат. Единствената област, в която няма да отстъпим е това, че трябва да преодолеем пропуските, т.е. ние трябва да постигнем заложената цел. Това е позицията в съвета и съвета по енергетика. Следва да се проведат тези тристранни преговори и с ваше участие и да достигнем до решение през юни месец. Много се надавам това да стане. Сега по въпроса за битумните пясъци. Вие знаете, че комисията внесе предложение за директива за качеството на различните видове горива и аз, доколкото знае, това предложение все още се обсъжда в комисията по качеството на горивата в съвета и също като вас, аз се надявам да бъде постигнат добър напредък в скоро време и да имаме ясно виждане за решенията и да бъдат предвидени стимули. Съзнавам какво притеснява вашата комисия, споделям тези тревоги и се надявам, че темата ще търпи развитие, но ще разчитам на постигнатото от течащите в момента преговори. Но трябва да изчакаме резултата преди да продължим работата. Господин Скаликакис говореше за вторичната политика в областта на климата, за това къде сме постигнали успех и къде сме се провалили. Опитах се в встъпителното си слово да засегна този въпрос. Всъщност съм съгласен с вас, но в същото време смятам, че цените на стоките, колебанията, които виждаме през изминалите месеци, въпреки всичко ще осигурят печалба в усилията за постигане на енергийна ефективност и ще спомогнат за осъществяване на сценариите за зелена економика. Трябва да преодолеем пропуските, които са допуснати, да постигнем заложената цел и всяка държава, всеки регион ще трябва да постигне целите. Това въжи за всяка отдална държава и за Европейския съюз, защото ако не постигнем а, това, няма да можем да постигнем нищо и на европейско равнище. Крайна сметка това ще бъде в полза на европейските а, предприятия, европейските потребители. Предвид а, покачването на цените през последните години. Такова е становището и на дружествата. И не бива да ги притискаме да избягат от Европа. С две думи да не изхвърляме и бебето с мръсната вода. Да отделим плявата от сеното, ние трябва да инвестираме в бъдещето днес не бих искал след 5-10 години европейската промишленост да стигне до задънена улица. Мисля, че с това съм изчерпал въпросите. Ако съм забравил някой от тях, моля да се обадите. Благодаря ви, господин министр. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Карл Хайнц Флоренц има думата. Господин министър, много се радвам на това, което чувам от вас, защото в последните години бяхме принудени да изпитваме сериозна загриженост. Аз също смятам, че Европа трябва да си поставя реалистични цели, включително и в 2020. А, Искам да ви попитам какво ще направите като председател на съвета, не като датски министр, за да се разгледа а, и провери докъде се прилагат вече приетите разпоредби в Европа. Защото това, което нашите съседи в Европа, 27-те страни, са приложили от сферата на политиката за борба с климатичните изменения, е много малко. Ние сега говорим дали да са 20, дали да са 30%. Аз като политик мога да ви кажа, лесно можем да го решим. Обаче трудното е да започнем да го прилагаме. Не е необходимо да се вглеждаме в новите държави членки. Погледнете само старите. Белгия, тук наоколо. Е, вижте е, колко калпаво се прилагат е, целите, които сме си поставили. Така че искам да ви помоля да бъдете много ангажиран в това отношение, като председател на съвета. На няколко пъти в своето изложение казахте, че искате инструментите да останат гъвкави, а целите да бъдат конкретно и добре дефинирани. Тук мога да ви подкрепя с две ръце. Но все някога трябва да, да се даде старт и да се посочи момента на този старт. Трябва да се определи момента, от който нататък ще се предприемат стъпките. Защото достатъчно често сме опитвали, описвали периоди 5-10 години, достатъчно дълго съм в този парламент, за да видя как държавите членки просто до последно отлагат срока. След което им се налага да направят такива намаления на диоксини или на каквито и да е било там емисии, че те всъщност не, е, реално не могат да се извършат. Все още не мога да разбера какво точно искате да направите, за да се укрепи системата за търговия с емисии. А, сега тя е отслабена поради срива на, стените, на цените не знам защо не не си признахме тук, че е, Дърбан щеше да се провали заради Полша. Защо не си казваме тези истини? За да знаем на къде сме. Знам, че въпросите, които ви задавам, са неприятни, но те са към вас като председател на съвета, не като към датски министр. И като председател на съвета, надявам се, ще ми отговорите. Благодаря. Сега обаче трябва да ограничим времето до две минути, за да имат възможност всички да си зададат въпросите. Благодаря, Мартин. Благодаря, господин министр, за вашата уводни думи. Има разминаване между обещанието, което сме дали за емисиите въглероден диоксид и целите, които знаем, че трябва да стигнем, ако искаме да запазим температурата под необходимите стойности. Това е изключително важно да отчитаме, когато говорим на международна сцена за промени в климата и според мен, всъщност, нашето изпълнение е провал. Бихте ли казали как можем да подходим по този въпрос? На второ място. Знаем, че по-богатите държави, европейските в това число, харчат много пари и финансират изкопаемите горива. Не е ли лудост това, което правим, че харчим повече пари, като финансираме и субсидираме точно тези източници на енергия, не зелените източници? Това е един въпрос, на който се надявам, че датското председателство ще обърне внимание и то ще се превърне в приоритет във вашето председателство. Бихте ли се спрели на този въпрос? А, вие сте мъдър човек и затова може би не споменахте нещо във вашите уводни думи, но може би ще бъде полезно за колегите да знаят какво прави вашето правителство в Дания. А, аз мога да го кажа, защото не съм част от правителството, но зная, че това е отлична програма, с която се занимавате сега, с много амбициозни цели ще бъде наистина добре, ако смело се похвалите с тази програма. Благодаря. Благодаря. Следва Виторио Проди и след него Карл Шлюте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, че дойдохте при нас. Имам въпрос е, който е свързан с следното. Не съм така оптимистично настроен като вас по отношение на резултатите от Дърбан. Обеден съм, че докато не се получи политически отговор на декларацията от Бали, проблемите няма да могат да се решат. На мен ми се ще да се намери по-справедливо решение. С други думи, трябва да следваме мотото разрешителни за емисии за всички, а всичко останало да се плаща. Ето това е посланието, от което ще стане ясно, че всички биват третирани еднакво. Говорихте за пътната карта до 2050 година, за безвъглеродна европейска економика. А след като е толкова трудно да се постигне международно споразумение, как ще стане това? Например, Канада, Съединените щати не искат да губят суверенитет в това отношение. Не е ли по-добре да се откажем от план А, в скоби Киото, и да преминем към план Б? Тоест, да си кажем, ще започнем сами, ще намалим емисиите, ще сведем дори до нула парниковите газове. ще проявим дисциплина, но пък на границите си ще вземаме високи мита от онези страни, които не проявяват дисциплинираност по отношение на емисиите. Ето това е план Б. И е единствено в наши ръце да го изпълним. Благодаря сега. Две минути, Карл е, Шлютер. Гласен съм с казаното от Дан. Нали, наистина, по отношение на изкопаемите горива. Това е евентуален потенциален източник за намиране на пари, източници на средства. Когато говорим за средства, се сещам за пенсионните фондове. Защо да не използваме тези средства, за да инвестираме в зеленото бъдеще? Това е голям финансов потенциал за инвестиране в природосъобразни технологии. Нека да си кажем следното. Ще имаме успех с новите кредите и тези нови средства ще доведе до голям успех в економиката, ръст 80% годишно и така нататък. Добре, де, но как ще можем да намалим емисиите 2-3%? Мислили ли сте за това на емисиите? 1,5-2% ресурсна ефективност годишно. Как ще стигнем до 8-10% подобна ефективност, ако економиката изведнъж е, хвъркне нагоре в своето развитие? И по-нататък. Друг инструмент е просто да оставим нещата където са. Няма да успеем да победим, ако не слезем на земята добре ли е да се използват различните теми, редкоземни материали, битумни пясъци и така нататък. Може би ще бъде добре да се намерят средства с помощта на таксите за добив и може би в крайна сметка това ще се превърне в ист... приходоисточник. Нека да разгледаме и тази мярка по-внимателно. Благодаря. Едите стрела две минути и след това са Тураси. Благодаря, господин председател. Господин министър, вие подчертахте значението на енергийната ефективност и на използването на възобновяеми енергоисточници. Може да се пести енергия, но могат да се пестят и финанси, създавайки работни места, нещо, което във времена на криза е крайно необходимо. Съгласна съм с вашата стратегия, съгласна съм с очертаните цели. Наистина трябва да бъдем достатъчно амбициозни, за да постигнем истинска економия на енергия, която да стане до 20% до 2020 година. Същевременно обаче смятам, че е неминуемо държавите членки да си поставят, да поискат и да си поставят цели в социалната сфера, включително във връзка с мерки за постигане на енергийна ефективност. Това може да стане като се прибавят мерки, отнасящи се до домакинствата, до семействата, които страдат от недостиг на енергия можем да насочим погледа си и към социалните жилища. Така че искам да попитам какво е становището на датското председателство по отношение на специфичните стимули и форми на подпомагане на групите от населението в неравностойно положение, така че и енергийната ефективност на сградите, в които те живеят, да може да се подобри вследствие на което да спаднат разходите за енергия на техните семейства. И последен въпрос от Сато Раси. Благодаря. Във връзка с отговора по отношение на дискусията за заделяне на страни във връзка с емисиите. Става въпроси за пътната карта, за а, нисковъглеродна економика, енергийна ефективност. Всичко това звучи сякаш на практика проблемът просто се остава за следващото председателство – според мен това не е амбициозна политика по отношение на климата. Поне не толкова амбициозна, колкото съм очаквала от датското председателство. Имате ли евентуален план Б? Какво бихте направили, ако това не сработи, ако не успее? Имате ли друга идея? Как ще имаме шанс в Европа да задържим емисиите на такова ниво през това десетилетие, че в крайна сметка не надвишава прага, който е приемлив за нас. Господин Моклайте и след това Крис Дейвис. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas, ko gero, labiau tiktų energetikos komitetui. Благодаря, gospodin председател. Моят въпрос всъщност е свързан с а, работата и на Комисията по енергетика. Чухме какви са вашите приоритети – конкурентоспособна, динамична, зелена Европа. Затова ви задавам следния въпрос. Зелените технологии и инфраструктури ще бъдат ли предмет на единни решения, решения за единно европейско развитие? Дания казвате, ще насочи погледа си върху така наречените енергийни острови. Но не е ли необходимо да има обща енергийна мрежа? Смятам, че е важно Европейският съюз да говори по тези въпроси с един глас, включително и по отношение на доставчиците. Добра и лоша новина, господин министр. Следващата седмица ако Белгия не затвори летището си заради а, стачка, ние ще имаме заседание на комисията по отношение на пътната карта. И дискусиите с отделните групи очаквам, че комисията ще подкрепи а, пътната карта, следователно и парламента след това се надяваме, че ще подкрепи. И ще призовем комисията да направи нужните предложения за а, схемата търговия с емисии. Надявам се, че това ще се случи. Но основният въпрос, естествено, е съвета. Дали ще можем да убедим Полша и други страни да подкрепят пътната карта като предварителна мярка за действията на комисията по-нататък. Лошите новини. Вчера разговарях с хитачи, които вълняват екип, своя персонал просто защото твърде малък е напредъка, буферите са малко и в цяла Европа, имайки предвид развитието на енергийния сектор, наистина има огромна несигурност, инвестира се, никой не знае какво да, какво да се прави, въглищата не стига до никъде. А, просто има въглерода не стига до никъде поради улавянето и съхраняването, което също като принцип не върви на никъде. С други думи, къде е бъдещето? Какво ще правим? Ако държавите членки блокират альтернативните възможности, тогава наистина ще се сблъскала с много сериозни проблеми съвсем в кратко време. Нужни са инвестиции, нужна е пътната карта за нисковъглеродна економика, необходимо е посоката да бъде зададена по този начин. Благодаря на Крис Дейвис. And, uh, you, Minister, with... Благодаря, господин министр. Желая ви всичко най-добро по време на председателството, както и в държавата ви. Дискутирахме и изхода от Дърбан. Радваме се, че Европейския съюз се появи отново на сцената активно. Приветстваме стратегията Надявам се, че изградените съюзи ще дадат възможност да стигнем до Киотото. Ако не Киото 2, то тогава поне път на карпа. Карта ще можем да постигнем. Е, не стигнахме до Киото 2. Имаме споразумение. Някои обаче само си отбелязаха съдържанието на споразумението. Съдържанието остава да бъде уточнявано и 1 май е крайния срок за предлагане на предложението относно съдържанията и съответно ангажиментите за намаляване на емисиите. Ако ще бъдете в Катар, дали ще можете отново да говорите по отношение на изградения ни съюз за пътната карта, тогава може би до 1 май ще можете да направите нещо значително и тук задавам въпрос, на който вече частично отговорихте – ще поставите ли тази цел 30% в вашата програма или ако не, тогава какво ще предприемете по отношение постигнатото в Дърбан до края на тази година или до 1 май, за да можем наистина да имаме втори период на нажименти. Благодаря. Благодаря на Тритон. Сега ще позволите и на мен да задам свой въпрос сега работим по прилагането на Лисабонския договор. Все още понякога забравяме, че този договор е в сила. Имаме нови институции, например Европейската служба за външна дейност, която в момента вече е способна. Можем ли да разчитаме на вашата подкрепа за това между конференциите по въпросите на климата да развиваме нещо като нова дипломация в областта на климата. И как си представяте тази подкрепа? Защото като се вгледам в някои законодателни процедури, а трябва да кажа, че много ми харесва а, ресора на вашето министерство. Първо енергетика, след това климат и а, след това и, и след това цели в областта на околната среда. Тук в парламента доста сме спорили кой е най-правилният път, кои цели трябва да си поставим. Няколко пъти стана въпрос за търговията с емисии. Ако сега отново отворим темата за търговия с емисии по време на криза, просто не знам след това как ще затворим чувала. Може би сега ще, може би ще станем жертви на собственото си решение, по-малко сертификати вследствие на по-малко потребление. Сега в е, цената на сертификата падна на 7 евро, присъедини се въздухоплаването, ако не ни мине котка път и корабоплаването ще се присъедини до края на годината. Въобще какви са конкретните ви планове в тази област? Благодаря ви. Ще започна с е, въпроса на господин Флоренс, който е, иска да отговори от името на 27-те държави членки, не само от страната на Дания. Уверявам ви, че всъщност е, ще получите различни отговори, ако разговарям и в сегашния си пост пред съвета. Какво се случва? Вие знаете, че агенциите и комисиите вече работят е, по тези въпроси. Говорим за целите по Киото. Ние сме на своя път по отношение изпълнение на ангажимента си с целите 2020 по отношение на въглероден влогис и на възобновяемите източници. Тук е, по енергийната ефективност все още не сме постигнали нужния напредък, имам предвид директивата. По отношение казаното от Дан Янгерсън, питаме какви са големите ни предизвикателства за 2020, как ще отговорим на това предизвикателство. Това е вярно. Нещо, което трябва да направим е да работим заедно в Европа, и комисията подчертава, че най-рентабилният начин да постигнем целта си за 2050 година е да се спрем поне на 25% намаление на емисиите до 2020 година, поне на национално ниво. И ние трябва да си напомняме, че това е единствения път, по който можем да вървим напред. Разбира се, трябва да погледнем и навън. Съгласен съм, подкрепям цялата работа, която е насочена към намаляване субсидиите за изкопаемите горива. Напълно съм съгласен. Отбелязваме с удоволствие, че и мексиканците, които е, по Г20 бяха председатели, наистина са в тази, е, на същата тази позиция и можем да си сътрудничам по този въпрос. Разбира се, по отношение на авиацията, транспорта, в много други области имаме възможност да запълним съществуващите празнини. Проди, господин Проди, пита по отношение на изнасянето на емисии въглероден диоксид. Цялата система се основава всъщност точно на този въпрос за да може да се облегчи тежката индустрия и 2013 2020 година има квоти за промишлеността, както знаете. Добри предложения ми дадохте, благодаря за всичко, но ме и питате, възможно ли е да има и ръст и намаление на емисията. Тук мога като дъчанин да кажа, че новото ни правителство току-що взе решение да удвои нашия фонд за енергийна ефективност. А ние също времено имаме и стратегия за ръст работим изключително активно от 4 години вече в областта на енергийната ефективност и, означав... и видяхме, че в началото промишлеността и предприятията бяха много насочени пред... против про този политика. А сега искат да удвоим нашите цели за енергийна ефективност и в абсолютно числа вероятно ще имаме 14% намаление на потреблението, а същевременно имаме ръст и развитие. Така че мисля, че това е възможно. Важно е за кой ръст говорим? Не можем да се развиваме по същия начин, по който сме се развивали през изминалите 100 години. А, иновациите са необходими, развитието на технологията и разбира се, а, просперитета. Това е част от постиженията, но дискусията е дълга. Ще продължа с удоволствие някой друг ден с вас. Госпожа Естела засегна социалните аспекти на темата. Напълно съм съгласна, съгласна с вас, госпожо. Ако сега останем на едно място и нищо не правим, в крайна сметка цената на енергията, на ресурсите, на храната ще се увеличава. И действително хората ще загубят. И онези, които ще загубят най-много, са сред бедните. Ако не действаме, именно те ще бъдат засегнати. Затова трябва да инвестираме. По-нататък, как да гарантираме, че уязвимите групи в нашето общество ще имат възможност да е, инвестират в е, сигурност на енергийните доставки. Ясни са мерки. Правителствата трябва да действат. Има жилищна политика на правителствата ще бъде е, необходимо да се инвестира в е, е, социалните жилища, за да може в крайна сметка сметките за електричество и отопление в сградите да намаляват. По отношение на паралелната дискусия – много от вас ме питаха за схемата с търговия с емисии. И тук трябва да кажа това, което казах на господин Флоренс. Като председател на съвета, като председателстващ дискусиите, ще направя необходимото, за да реализираме напредък по тази тема. Това е отговор и на друг въпрос, който ми бе зададен системата за търговира с емисиите има и аз две цели. Едното е свързано с намаление на емисиите. Ако това е единствената цел, тогава ще кажете, че няма значение каква е цената на въглерода на пазара. Но другата цел на схемата е да се гарантира, че промишлеността, енергийните предприятия ще могат да инвестират по правилен начин. С други думи, за да може да има ефективно производство и доставка на енергия през следващите десетилетия, а не да работим по старата система, която вече устаряла. И в противен случай една трета от капацитета на Европа, енергийната капацитет трябва да бъде обновен, трябва да се инвестира в бъдещето на Европа и така ще постигнем ефтина енергия и постоянни доставки. Да забравим за социалните аспекти, за ръста, за конкуренцията на европейската промиш... Е, промишленост. Трябва да забравим всичко това, ако не постигнем тази цел. Все още мисля, че най-добрият шанс да вървим напред е внимателно да проучим всички възможности, с които разполагаме, да бъдем съвсем наясно с последствията от тях, да знаем какво в крайна сметка можем да постигнем, избирайки една или друга политика. Необходимо е да направим нужните изчисления по отношение на енергийната ефективност и редактирането на директивата за енергийна ефективност. Не е толкова трудно, според мен е възможно да го постигнем. Забравям ли някой въпрос? Госпожи, господин Дейвис, как да имаме по-ясна картина? Трябва наистина да сме съвсем наясно по всички аспекти на въпросите, за да мога и аз да бъда в състояние да убеда колегите си в съвета. Питахте ме какво ще направя по отношение на съюза, който вече е изграден. Зная какво е изключително важно за партньорите. Прав сте да кажете, че те ни очакват от нас да изпълним обещанията си. Гражданите на Европа очакват от нас да изпълним агажимента си. Ако можем да постигнем целите, свързани с намалението, да, знаем, че първо трябва да имаме одобрение, но ако изпълним и плановете по отношение на финансирането, финансирането. Хората искат да чуят по-нататък какво ще се случи след 2050 година, какво можем да разработим съвместно с развиващите се държави, с е, най-малко развитите държави, съвместно с Европейския съюз. Би трябвало да бъдем в състояние да продължим да работим съвместно по отношение развитието и намаляване на емисиите. Това са наши приоритети, както и намаляването на бедността. Според мен може да се работи по тези мерки и много ще бъда доволен, ако успеем да постигнем в рамките на датското председателство успех относно изпълнение на нашите ангажименти и обещания дадени пред новите ни съюзници. На последно място, господин председателю, вие ме попитахте за дипломацията в областта на климатичната политика. Както вече споменах споменах, вече имаме успехи по отношение конференцията на страните. можем да продължим да работим в тази насока. Що се отнася до преговорите с комисията, аз не мога да променя институционалната рамка на преговорите, но вие правилно казахте, че трябва да се обърнем и към новите ни съюзници, когато дискутираме проблемите на всички етапи и на всички нива, за да можем да изградим доверие до, и да, да развиващите се и развитите страни да имат и доверие в нас. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря. Thank you very much, minister. Благодаря, господин министр. Мисля, че проведохме много успешен първи кръг от дискусии тук в нашата комисия. Бяха поставени множество разнообразни въпроси, на които вие за наша радост дадохте конкретни и точни отговори. От въпросите можете да заключите колко сме амбицирани по отношение на политиката в областта на борбата с измененията на климата, както и по отношение на енергийната политика. Така че можете да бъдете сигурни, че винаги ще бъдем зад гърба ви, когато провеждате своята амбициозна политика. С нетърпение очаквам нашето сътрудничество с датското председателство, което е отлично подготвено, очевидно. Надявам се, че ще имаме възможност да покажем на хората, че Европа може да бъде на ниво. Желая ви късмет! успех и моля ви, бъдете убедителен пред колегите си от останалите 26 държави членки. So, liebe Kollegen. И така, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, стигаме до една много интересна част от а, нашият дневен ред, но трябва много строго да спазваме а, регламента за време, защото ще изслушваме кандидатите за представители на Европейския парламент в управителния съвет на Европейската агенция за околна среда. Мендатът на сегашните представители е изтекал. Сега сме поканили шестима кандидати. Добре дошли в нашата комисия и всеки от тях разполага с блок от 20 минути Изслушването ще започне с кратко изложение от 3 минути на всеки кандидат, след което ще има въпроси по фракции, ЕНП, е, социалисти и демократи и така нататък, в зависимост от е, големината на политическата група. Това ще бъде така наречния кръг пинг-понг от въпроси и отговори. След това вече времето ще се ограничи на 45 секунди за допълнителен въпрос и една минута време за отговор. Амбициран съм да спазим този график и се надявам, че ще ми помогнете. Wir haben jetzt, wir steigen hin als Prozedere ein. Ich... Сега започваме. Искам да помоля отделните политически групи да осигурят присъствието на лицата, които ще задават въпросите. А сега даваме думата на първия кандидат Риналдо Дженевла. Имате думата за 3-минутна презентация, след което започват въпросите. Uh, Благодаря, господин председателю. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Риналдо Женевуа. Аз преподавам инженерна геология в университета в Падуа, в Италия. Дошъл съм тук като евентуален кандидат за представител на Европейския парламент в управителния съвет на Агенцията за околна среда. За мен това е огромна чест, тъй като агенцията е водещ орган, чиято цел е да защити, да подобри околната среда и работата на членовете на агенцията и евентуално, ако ме одобрите, бъдещите ми задължения – предполагат е, почвите, въздуха и водите, това го казвам като обобщение, да бъдат обгрижвани от всички, така щото бъдещите поколения да наследят една по-чиста и по-здрава планета. Устойчивото развитие не може да бъде постигнато, ако няма всеотдайни усилия за прилагане на политиките с ясно разбиране и познания за природата в най-широк смисъл, а също така познаване на антропогенните характеристики на природата – тези характеристики са изключително сложни и трудно прогнозируеми поради редица променливи и непознати стойности. От тук следва, че необходимостта от събиране на данни и информация, които трябва да бъдат организирани, прилагани, тълкувани от експерти, за да могат по-късно да бъдат разпространявани и да служат по-добре на обществените и частните субекти. Необходимо е да се управляват е, добре тези процеси на екологична взаимосвързаност и агенцията разполага с този капацитет. Ако се вгледаме в проблемите, които ще трябва да разрешаваме, е, смятам, че през следващите три години задачата ще бъде изключително трудна. Смятам, че моя богат опит в хидрологичните проучвания и геологичните такива ще спомогнат за съгласуване на национално, международно равнище по различни а, е, теми, като например връзката е, между свачищата, и изграждането на различни мрежи ще бъдат полезни. Необходимо е да има двупосочност в обмена с парламента и в случай, че получа одобрение, хубаво би било парламента да избере конкретно лице за обмяна на мнения. Благодаря, господин Женевла. Сега думата имат говорителите на политическите групи. Първо колегата Гърдини от НП 45 секунди. Е, Благодаря. Благодаря за това, че ни давате възможност за такава среща. Видяхме е, вашата биография. От академична гледна точка тя е впечатляваща, но искаме да чуем нещо за практическия ви опит, конкретния ви опит в областта на околната среда. Също така искам да попитам как по-точно си представят е, те е, осъществяването на връзките с европейските институции и в частност с парламента как възнамерявате да отразявате потребностите на парламента. Председателят, следващия оратор. Думата има господин Женева за отговор. Аз съм, да, академичен учен, т.е. занимавам се с изследователска дейност, с проучвания – но както много често се случва в Италия, имам тесни контакти с регионите, с централните италиански региони и поради това се занимавам много усилено, например, с свлачища, с наводнения – и съм разработвал конкретни програми в тези области, които са намирали и практическо приложение в регионите и Централния регион. По-конкретно, разработихме, например, програма за наблюдение на свлачищата, особено по отношение на скоростта и обхвата им. Например, свлачището в Байонт. Що се отнася до втората част от въпроса ви, очаквам на заседанията на агенцията да получавам подробна информация – за това как мога да подобря връзките с парламента. За това и помолих да, се, да бъде избран депутат, с който да мога да обсъждам потребностите на парламента а, и, и пред който пък аз да излагам приоритетите на агенцията. В момента ми е трудно да кажа нещо по-конкретно. Благодаря, господин Женевла. Следващият въпрос от Линда Макеван. Yeah, Тук съм. Седнала от ляво до вас. Здравейте! Не знам какви контакти сте имали с агенцията до сега. Чуде се обаче каква е вашата оценка за работата на агенцията към момента и ако ще станете член на съвета, смятате ли, че можете да усъвършенствате работата и по някакъв начин? Благодаря, моля за отговор. Аз за първи път влизам в контакт с агенцията, с което искам да кажа, че не съм ги посещавал във връзка с изслушването в парламента, но по моя преценка отлично се справят. Работата им е много важна – и по същество е свързана с събирането на данни и информация и тълкуването на тези данни и информация и разпространяването на анализите сред отделни държави, парламента и Европейската комисия така, щото да бъдат прилагани политики, насочени към устойчиво развитие. Смятам, че тяхната работа несъмнено е отлична. Какво бих направил, за да подобря начина на работа на агенцията? Това е амбициозна цел и подобни въпроси, според мен, следва да бъдат обсъждани в колегията и да се търси съвместно решение. По-конкретно, един от по-трудните въпроси е установяването и събирането на данни по конкретни аспекти на изменението на климата, например почвите или свачищата, условията, които ги предизвикват. За сега бих казал, че има ограничен обем информация, може би защото това са явления, които трудно се подават на тълкование и на картографиране. И една от областите, в е, които бих насочил усилията, именно тази, за да разполагаме с обща европейска политика. Um Сега колегата Гебранди от АЛДЕ. Моля ви, спазвайте си времето. За да бъдат третирани равно всички кандидати. Вече ми изядохте половината време. Първият ми въпрос всъщност е въпроса на госпожа Макейвен. С отговор получихме. И втория въпрос – освен академичната ви а, работа, члена на съвета трябва да има богат опит в работата с европейските институции, европейските политици и т.н. Бих искал професор Женева да ни каже какъв опит има в европейската сфера. Благодаря. Сега моля за отговор. Една минута. Eh, Разбирам добре вашия въпрос и той със сигурност е основателен, както вече ви казах. За първи път ми е да бъда в парламента в това си качество. Бил съм в парламента, когато трябваше да представя и да координирам някои научни проекти, но никога не съм бил в пряк контакт с парламентаристите. Що се отнася до парламента и връзките между агенцията и Европейския парламент, моите познания в тази област се крепят на това, което съм чел в интернет. и на сайта на агенцията. Благодаря от името на Зелените сатохаси. Благодаря. Виждам, господин професор, от автобиографията ви, че вие сте геолог. Но нямате опит в други области, свързани с екологията. Затова ви моля да изредите трите най-големи предизвикателства в областта на екологията, по ваша преценка, и ако имате някакви идеи за подобряване на а, информацията, предоставена от агенцията на хората, които вземат политическите решения и обществеността, кажете ни. Um моля за вашия отговор. Не разбрах много добре. Не мога да разбера за какво говорите в първата част от въпроса. Аз не съм топограф, аз съм геолог. А що се отнася до големите предизвикателства, те са свързани с измененията на климата и последствията от него особено наводненията и свлачищата. Това са два много важни аспекти, свързани с измененията на климата. Другото важно предизвикателство е складирането и съхранението на въглероден диоксид, отвеждането и складирането, което си е чиста геология. Става въпрос за складиране на газ и третото предизвикателство а, възобновяемите и невъзобновяемите ресурси. те с, тези предизвикателства са еднакви по важност. Не мога да ги подредя. Просто споменавам трите най-важни предизвикателства председателят. Европа на консерваторите и реформистите не е представена. А, обединената левица я няма. ЕФД също ги няма. Тогава преминаваме към СМД. Линда Макеван има думата. Keine Знаете ли, добре. ЕНП тогава още веднъж. Госпожа Гардини. Е, е, Искам още веднъж да засегна нещо. Вие казахте, че не познавате много добре работата на Агенцията по околната среда, както и конкретните и връзки с парламента. Както други колеги ви попитаха, и на мен ми е любопитно какво ще отговорите на следния въпрос. В връзките на парламента с агенциите, е важно да има, а, те да са постоянни. А как ще се осъществява това постоянство, вече а, се решава на място. Парламентът държи на това постоянство, защото парламентът не е само да а, предлага инструментите и да приема законите, той трябва да има възможност да контролира дали те се прилагат в държавите членки. Вашият отговор. Разбирам добре вашата позиция. И напълно я споделям. Вече казах, а, ще ми се да имам един конкретен партньор, с когото да разговарям в парламента. Конкретно излъчен. Разбира се, че постоянно трябва да има тесни връзки с парламента, в това съмнение няма. Надявам се също така, че ще мога да участвам в изготвянето на докладите, на статиите на агенцията, които пък са базата за информацията, която след това се подава от агенцията. Господин Дженевла. Благодаря ви за това изложение. Благодаря ви за дадените отговори. Сега преминаваме към втория кандидат. Това е господин Петър Хенике. Моля ви, заповядайте тук отпред. Процедурата ще бъде съвсем същата, както с господин Дженова. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. За мен е удоволствие да съм сред вас и да кандидатствам за тази изключително важна длъжност пред парламента. В самото начало позволете да направя обобщение на някои от основните моменти в моята кариера – наследих господин Вайцекър на института в Вупертал. Бях назначен 2003 до 2008 година, след което напуснах университета като преподавател емеритус и сега работя по много въпроси, които са тясно свързани с работата на агенцията. Завършил съм економика и химия и от дълги години работя в областта на енергетиката, климат, климата, ресурсите, природните богатства и също така изследвания в областта на приложните науки и устойчивостта. Насочеността на ми е най-вече към практическото приложение. Работил съм в Министерството на енергетиката в Хесен по времето на господин Йошка Фишер в отдела за планиране на регионалните а, мрежи за битови услуги. Бил съм експерт в три анкетни комисии на немския парламент по въпросите на климата. Член съм на консултативния а, съвет по а, климата. В днешно време аз съм като консултант в а, университета в Въпертал пак по два въпроса, свързани с а, а, работата по линия на ефективността и защита на природните богатства. Бил съм ръководител на най-големия проект на Немската агенция по околна среда и Министерството на околната среда за потенциалното моделиране на политики и мерки и стратегии за по-ефективно освояване на ресурсите в Германия. До голяма степен сега съм най-вече заед с огромен а, проект за преодоляване на пропуските в информацията, свързана с енергийната ефективност на сградите а, института в Вупертал и Министерството на енергетиката започнаха работа по този проект през 2009 година. Става дума за управление на ресурсите, за постигане на енергийна ефективност в сградите. А, сътрудничество има този институт с а, много организации, а, като основните цели са да се постигне изпълнение за преодоляване на несъвършенствата в сградите, разработване на платформа за предоставяне на информация за технологиите, които осигуряват енергийна ефективност, рентабилността, която това осигурява, какви са предимствата и недостатъците и Предоставянето на тази информация за всички заинтересовани страни в света, тясно сътрудничество с Бразилия, Индия, Южна Африка, предвид този опит. Аз се опитвам да разработвам политики за ефективно освояване на ресурсите и за постигане на нова зелена економика и в моята страна, и в Европа. Благодаря за това представяне. Сега поред на партиите, на, поли, на политическите групи. Колегата Гърдини, 45 секунди. Благодаря. Искам да направя връзка с въпроса, който зададах на предишния кандидат защото наистина за нас е много важно човекът, който ще работи и ще ни представлява в, в агенцията, възнамерява да подобри начините на сътрудничество с Европейския парламент. Видях, че и вие имате впечатляваща биография и ви питам конкретно, как можете да хармонизирате многообразието между различните региони? Очевидно е, че това ще бъде проблем, защото става въпрос за много, за 27 страни. Моля за вашия отговор. вижте сега, ако говорим за моята изследователска дейност, винаги съм бил, винаги са били включени много изслу... посещения на много изслушвания и в агенцията, и в Европейския парламент, и в международни институции, за да се запозная с реалните проблеми, да мога предлагам реалистични решения. Начинът по който нашия институт в Бупердал консултира е обвързан тясно с практиката. Тъй, че въпросите, които съществуват в даден парламент, в дадена държава членка или в даден регион, трябва да се познават реално, за да може да се схване начина по който те могат да бъдат решени. Разбира се, че има огромни разлики между страните и регионите в Европейския съюз, но това е огромно предизвикателство. Например, различията в производителността на труда в средно за Европейския съюз и в сестрата, която е най-зле, е 5 към 1. Така че можем да се учим от опита на напредналите страни, кое би могло постепенно да се приложи за форсиране на устойчив растеж от името на социалистите и демократите Линда Макеван. Тук съм. Благодаря за вашите уводни думи относно досегашната ви работа. Ако имате връзка с е, агенцията по околна среда в рамките на досегашната ви дейност. Искам да задам същия въпрос, който зададах и за, на предишния кандидат. Каква оценка давате на агенцията, къде според вас трябва да се внесат промени по отношение ефективността и изпълнението а, на агенцията? Е, контакт с Европейския контактът с Европейската агенция по околната среда се е свеждал до научната сфера. А, ние имахме свой сътрудник, който наблюдаваше а, работата на агенцията, който получи оттам а, информация от бази данни, която пък служи на нашия институт. С други думи, нашия институт е част от мрежата на агенцията, включително и е, благодарение на добрите ни връзки с Федералната служба по околната среда и, агент, пък връзка с агенцията в Копенхаген. Какво може да се промени? мисля, че ни трябва интегриран поглед към а, е, политиката в областта на околната среда а, наистина ни интересува, а, наистина трябва сериозно да се отнасяме сериозно към новия дебат за връзката между екологична политика, политика за устойчивост и политика в економиката. Не казвам, че до сега това е било слабост на агенцията, но мисля, че интегрирания поглед трябва да се задълбочи. Благодаря от името на либералите, колегата Гебранди. Благодаря, господин председателя. Благодаря и на вас, професор Хянеке, за встъплението ви. Наистина впечатляващо. Въпросът ми е свързан с ролята, която вие може да играете в управителния съвет. Ще взимате решение относно приоритетите в рамките на агенцията, ресурсите, които се разпределят за биоразнообразие, например, и промяна в климата. Въпросът ми е, имате ли някакви коментари, които бихте искали да направите по отношение на сегашните приоритети на агенцията? Струва ли ви се, че в някои области агенцията би могло да постигне повече? И когато виждате как агенцията се развива през следващите години, когато става все по-силна политическа сила, какви биха били позициите? Благодаря. Сега не мога да си позволявам от сега да давам оценка дали а, правилно са разпределени недостатъчните ресурси. Това ще стане ясно в хода на дискусията в агенцията, в случай, че бъда номиниран, разбира се. Но на пръв така на първо четене бих ви казал, че интегрираният сценарий енергийна ефективност, климат, ефективност на материалите, те трябва да се глед, разглеждат а, заедно. Иначе ще има Иначе ще има отрицателни ефекти от едното върху другото. За това са необходими интегрирани сценарии, които да се следват. Аз мисля, че и по отношение на секторалните политики, например, строителство на сградите, управление на знанието, трансфер на това, което сме научили в Европа към други страни, преди всичко към нововъзникващите економики. Всичко това трябва да се разглежда в едно. Ресурсите не са безкрайни и не вярвам да има и финансови увеличения на финансите. Сега зелените. Благодаря. Аз бих искала да чуя вашето гледно становище относно големите три предизвикателства, които според вас съществуват в областта на околната сестра. Как бихте искали да подобрите също така информацията, която се предоставя за взимащите решения и за гражданите по отношение на тези предизвикателства? haben ein централен проблем zu lösen, не само в Европа. Имаме да решаваме централен проблем не само в Европа, а и в света въобще. Темпът на нарастване на производителност, на материалната производителност трябва да изпреварва темпа на растеж на економиката, иначе няма да може да има абсолютно разделяне между повишаващото се качество на живот и потребление на природни ресурси. От друга страна, за да създадем повече заетост, производителността на труда трябва да е по-бавна от економическия ръст. Ето това трябва да се включи в един сериозен дневен ред, обхващащ всички екологични и климатични проблеми, а това е най-голямото предизвикателство, включително и за екологичната и економическа политика в Германия. Това, което сме инсталирали като стимулиращи пакети за борба с кризата, трябва да се обогати, така да се каже, с зелени елементи за да може да има динамичен процес, който да води до повече ръст и повече работни места. Благодаря. Европейските консерватори и реформисти ги няма. Обединената либица я няма. Европа на свободата и демокрацията също. Затова Линда Макеван отново. To... Разгледах е, вашето се. Вие бихте ли казали какъв е опита ви в тези управителни съвети, в които сте участвали? Има ли конфликт на интереси, на персонала, на екипа? Това не са академични организации. Бихте ли ни разказали малко повече за тях? Няма по конфликтна организация от тази комисия в Германия. Комисията по околна среда. Там са представени и партиите, и експерти, които не винаги са на едно мнение по отношение на устойчивата енергийна политика, борбата с измененията на климата. В тази анкетна комисия в която аз съм участвал, се търсят компромиси. И ако я нямахме тази анкетна комисия, ако не бяхме натрупали опит в търсенето на компромиси, нямаше да сме я докарали до тук в Германия. Нямаше да има обрат в енергийната политика, нямаше да има консенсус за а, да обърнем гръб на атомната енергия. Нямаше да има консенсус за подготвяната нова политика като принос към Рио плюс 20. Така че търсенето на компромиси между интересите, а, намирането на общ знаменател на интересите, а, това винаги е било цел в живота ми и много научих в тази анкетна комисия. Благодаря и накрая колегата Гърдини. Имате допълнителен въпрос, така ли? А, а, per me va bene così, grazie. Благодаря. Благодаря. В такъв случай приключихме този кръг. Много благодаря на Петър Хенике за тези отговори и за презентацията. И сега моля при нас да дойде третият кандидат Кристиан Хай. können beginnen, wenn Sie soweit sind. Заповядайте, можете да започнете. Уважаеми госпожи и господа, много благодаря за предоставената ми възможност да се представя пред вас относно изключително важния пост член на управителния съвет на Европейската агенция за околна среда. Искам да се представя най-напред. Аз съм генерален секретар на Немския консултативен съвет в областта на околната среда, което е, е независим научен съвет, създаден от федералното правителство, с цел оценка на околната среда и информиране на правителството и а, е, обществеността относно а, е, обстановката, а също така и относно препоръки за разработване на политики. Моята задача е да координирам дейността на седем университетски е, а, от различни дисциплини, както от точните науки, така и от социалните науки. И освен това ръководя 15 научни работника Нашия съвет, един от ключовите е, клиенти на Европейската агенция на околната среда, ние използваме докладите на агенцията и ги прилагаме в национален контекст. През последните 10 години съм вземал водещи е, позиции в консултативни съвети по околната среда в мрежата на тези съвети в Европа. Председател съм по-настоящем на енергийната работна група в тази е, рамка и работим върху устойчиви инфраструктури за Европа и нисковъглеродна економика пътна карта 2050. По отношение на европейската мрежа, създали сме постоянни контакти с Европейската агенция за околна среда, така че добре познавам част от работата, която извършва агенцията. Аз лично съм а, учен, който специализира в областта на а, политики и анализи в областта на околната среда и през последните 20 години съм се занимавал с широк обхват е, политики е, в областта на околната среда, транспорта и енергетиката, главно от гледна точка на европейската перспектива. От 1997 до 2001 година бях директор на Европейското бюро за околна среда, което обхваща мрежа от НПО и това качество имах интензивни контакти с Европейския парламент и агенциите. Така че разбирам потребностите и перспективите на различните европейски институции, в това число Европейския парламент и Европейската агенция. И аз лично много обичам да работя съвместно с Европейската агенция за околната среда, защото те според мен извършват изключително интересна работа. Аз мисля, че бих направил всичко по силите ми, за да подкрепя Европейския парламент и да изразя исканията на парламента в рамките на управителния съвет на агенцията. Мога да инвестирам доста енергия в тази област и надявам се, че по този начин ще мога да помогна на Европейската агенция да укрепи капацитета си и да бъде винаги на преден план в дневния ред на европейските въпроси. Аз лично участвам също така в работите по отношение смягчаване последиците от промяната в климата и в дебатите по зелената в кавички економика и интегрираните мониторинг процеси. Благодаря. Благодаря за това представяне. Сега ще повторим същата процедура въпроси и отговори от името на НП колегата Гърнини. Благодаря ви много. Виждам, че имате сериозен опит. Това, което искам да ви попитаме, как по-конкретно си представяте по какъв начин може да се подобри още повече работата на агенцията? Защото ние тук приемаме закони, но за гражданите е интересно да знаят какво става в областта на околната средата и че какво, какъв ще бъде вашият личен принос, ако станете наш представител. Моля за отговор. Благодаря. Първо, мисля, че Европейската агенция по околната среда си върши чудесно работата, предоставя комплексни и разнообразни данни, след като така добре ги е обработила, че да излъчи ясни послания, включително и политически такива. Това, което обаче мога да кажа е, че имам чувството, че тези послания не достигат както подобава до държавите членки и по места. Но мисля, че агенцията не може да направи, да осигури това сама. Трябва да станат по-активни контактите и с националните агенции по околната среда, които пък да се погрижат да превеждат посланията на Европейската агенция в собствените си страни и да ги разпространяват. Това е от една страна. От друга страна, в работната програма на Европейската комисия виждам тук и там много важни акценти в областта на екосистемите, на зелената економика. Нещо, което е ясен знак, че нашата економика е в пълна зависимост от добре съхранените екосистеми. Просто тези послония трябва да бъдат подплатени с емпирични данни. Например, трябва да има европейски инвентар, така, инвент, европейска интер, инвентаризация на екосистемите. Линда Макеван от името на Сейде. Um, Очевидно имате изключително богат опит на европейско ниво и познавате агенциите много добре, така че няма да ви задам същия въпрос, както попитах колегите ви. По отношение на а, про различните политики на Европейския съюз в околната среда имаме известен прогрес, но спор, напредък според вас обаче какво следва да предприемем бъдеще? може ли да се направи нещо повече? Как виждате бъдещето развитие? Можем ли да имаме същия напредък през следващия период в сравнение с миналия? Много ви благодаря за този въпрос. Не е толкова просто обаче, защото по-простите проблеми до голяма степен са решени. Прости наричам тези проблеми, които могат да се решат с технически мерки. Това, което ни предстои да решаваме са така наречените персистентни проблеми, а, нищо чудно, че директивата за опазване на почвите още се бави в а, съвета на министрите. Не е чудно, че въпросите за земеползването също се бавят, решението им се бави. Трудно е да опазим моретата, блатата, горите и така нататък. Така че ни предстои много по-сложна работа, отколкото до сега и ни предстои много общуване с хората, за да можем да обясним какво правим. Председателят от името на либералите, господин Гебранди. Благодаря. Благодаря и на вас, е, господин Хай, за е, уводните думи. Имам въпрос относно е, сегашната ви роля в Немския съвет за околна среда. Това независима организация ли е по отношение на правителството? По този начин може да се избегнат известни конфликти на интереси. От друга страна, изпълнението е едно от слабите страни на нормативните актове на Европейския съюз за околната среда. Как виждате ролята на агенцията, така че да можем да имаме по-добро изпълнение? Моят съвет е а, а, съвета, в който очаквам, е по априори по учредителен акт абсолютно независим. Например, е, нашето нашата експертиза, нашето експертно мнение, което излезе а, малко преди избухването на в Фукушима и бяхме критикувани от правителството. Административно сме част от федерална служба, но това е чисто администра... административно. Както се казва в Германия, ние сме под административен, но не и под професионален надзор. Въпросът за контрола върху изпълнението е сложен. Европейската агенция би трябвало да отчита, да се отчита къде е постигнат напредък и къде не. Но самият самото изпълнение си е чисто правен юридически въпрос. Тук са необходими съвсем различни правомощи от тези на Европейската агенция. А връзките на доверие, които се получиха между държавите членки и агенцията, биха били раз... застрашени, ако агенцията започне да се меси прекалено много в контрола на изпълнението. Това си е задача на специализиран орган. Следващ въпрос. Сато Хаси. Uh, Бих искала да ви попитам как бихте дефинирали три големи предизвикателства за околната среда и как според вас Европейската агенция за околна среда следва да подходи относно информирането а, на взимащите решения обществеността относно тези предизвикателства? С дебата за измененията на климата за времето до 2050 година започва радикално проустройство на нашите системи и структури. Това е Херкуленсовска задача като обаче трябва да се има предвид, че един проблем не може да бъде решен чрез създаване на друг проблем другаде. Затова е много важно опазването на климата да се разглежда в контекста на запазването на биоразнообразието. Не може да решаваме един проблем за сметка на друг. На биоенер... Е, е, биоенергиите са важен въпрос за нас. Третото голямо предизвикателство е това, което е, учените наричат е, сигурни планетарни граници. Сега става ясно, че има критични прагове, от които можем да загубим много. Например, азот, фосфор, и така нататък. Това са все важни теми. E Благодаря. Останалите три групи не са представени, затова отново се връщаме в началото. Линда Макеван има думата. Или нямаш въпрос? Колегата Гърдини също няма въпрос такъв случай, господин Хай, много ви благодарим за изложението, благодарим за отговорите, които ни дадохте. И сега нека да поканим четвъртия кандидат, господин Лудо Холсбек. Заповядайте, поемете си дъх и ако искате, започнете. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Оказвам се Лудо Холсбек и работя в областта на а, токсикологията, околна среда. Както знаете, последно, едно от постиженията на тази комисия е свързано с жи, разглеждането на доклада за живака. А, също така занимаваме се и с делфини и акустика. А освен това докладвам и относно различни видове и местообитания в рамките на директивата за местообитанията и това е всъщност е, основата за направление на политиката в областта на биоразнообразието на европейско ниво. Започнах да работя с е, вашата комисия по отношение консултациите по отношение на регламента РИЧ и пестицидите, както и отделните анализи, които бяха направени на над 1300 проверки и всички тези въпроси бяха обсъдени и анализирани. Все още остават е, проблеми, свързани с е, фармацевтичните компании и аз имах е, възможност да говоря пред вашата комисия и Европейската агенция за околната среда по тези теми. Радвам се, че агенцията има много сериозна роля по отношение изграждането, провеждането на политиките в областта на околната среда. Основна цел на представителите на Европейския парламент в управителния съвет на агенцията е всъщност да направят необходимото, така че агенцията да следва своите приоритети. И ако изразявам известни притеснения относно предишната програма 2012 година, това не е защото това са критики насочени към агенцията, точно обратното. Агенцията е една от най-добрите организации от този е, характер в света, има изключително добър научен резултат, но необходимо е, е реалистично да се подходи по отношение на бюджета. Знаете, че бюджета няма да се увеличи, а агенцията трябва да продължи да е, действа в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря за тези уводни думи. И сега започваме и с въпросите от името на НП, госпожа Гардини. Благодаря ви, господин председател, господин Хаусбек. Кажете ми, какво бихте направили, за да укрепите дейно... връзките и дейността, която се извършва съвместно с парламента? Това е един аспект, който дълбоко ме вълнува. Как бихте гарантирали да има по-добра прозрачност, по-добри връзки, по-добър обмен на информация? Защото в противен случай ще загубим сериозни предимства. Вашия отговор – винаги има какво да се усъвършенства. По-настоящем работата, която се извършва е отлична. От кому... комуникацията с различните нива, отдели в съвета, в агенциите, в парламента могат да се подобрят, но как могат да се подобрят? Може да се а, пишат повече доклади, защото агенцията не разработва политики. Вие разработвате политиките. А вече има а, служба, която осъществява точно връзка между агенцията и парламента. Може обаче да има повече съвместни заседания, представители на парламента, депутати и представители на Европейската агенция. Знае, че времето, разбира се, ви е много ограничено, но това със сигурност би било от полза за работата. Линда Макевен. Благодаря. Линда Макевен от групата Социалисти и Демократи. Не знаех колко често трябва да работите с ръководството, но знае, че вие често посещавате агенцията. Наистина много е важно агенцията да си следва плановете и политиките. Знаем какъв е опита, разбира се, на агенцията. По отношение на бюджета и управителния съвет. Мислите ли, че всъщност управителният съвет по настоящему осъществява добър надзор на агенцията за момента? Аз замествах и като такъв Участвах в някои от заседанията на управителния съвет, именно в качеството си на заместник. Помагах не 100%, но мога да кажа, че присъствах на доста от заседанията, повечето бяха от научен характер. И заедно с това, което правеше Майхкъл, ние имахме много широк обзор относно дейността на агенцията. Въпреки факта, че те са прекрасни специалисти, е, не бива обаче да се работи в виртуалната реалност. Необходимо е да се подготвят доклади а, в а, онлайн среда, в интернет, според мен, имайки предвид съкръщенията или намаляването на бюджета, може би, трябва да се направи необходимото, за да се изпълнят политиката. Но не паневропейската инициатива. Важно е най-напред да се изпълни основната задача на агенцията председателя. От името на е, либералите, господин Гербранди, благодаря. Благодаря за вашето изказване. Работили сме заедно през последните две години и половина в рамките на дейността ни с Европейската агенция, така че познавам вашите идеи и вашия принос. Имам обаче един въпрос относно приоритетите в агенцията – Мислите ли, че те би трябвало да бъдат променени? Говорите за обръщане към обществеността, за по-дигитален цифров начин на е, докладване. Другия ми въпрос е, мислите ли, че по отношение на изпълнението на политиките агенцията има своя роля? Благодаря. Необходимо е да се очертават приоритетите, защото бюджета ще бъде възоснова е, нивата 2011 година с малко увеличение, но незначително за 2013 година. Е, жалко е това, защото сега агенцията отговаря за промените в климата след Копенхаген. По отношение на докладите, е, ще трябва отново да се подредят ясно приоритетите. Понякога трябва да се откажат от едни цели, за да се изпълнят други. Според мен това е единствения избор, който ще може да позволи а, е, добро качество на изпълнение, защото не могат да се изпълнят а, е, много неща с малък състав. Качеството би било накърнено. Vielen Dank und für die Grünen ist die nächste Frage. Благодаря. За зелените, Сато Хаси, казахте, че агенцията следва да очертая кои са основните и задачи. Бихте ли разказали малко повече какво имате предвид? Казвате, че за момента не е приоритет е, дигиталния формат на докладите. Но как може да се подобри информацията, е, която агенцията предоставя на взимащите решения и на гражданите? Това са основните послания, в крайна сметка, които според учените са най-важни. Как може да стане това по един по-ясен начин? така че ключовите проблеми да бъдат по-ясно приемали, по-добре приемани. Съгласен съм, че а, информирането на обществеността, общуването с обществеността е от много голямо значение. Важно е да се отправи а, посланието а, по ясен начин. Трябва да е много ясно какво искаш да контролираш, дали ще правиш картографиране на шумово замърсяване или шум. А, бих искал да участват и гражданите в един такъв проект, например, с мобилните си телефони. Това е един въпрос, който би бил интересен и за парламента. След това агенцията трябва да информира а, парламента, че един подобен проблем няма научно основание на този етап и следователно не би трябвало да се разглежда. Според мен правилата трябва да бъдат повече насочени към основните приоритети. Как можем да допринесем? По какви варианти могат да се разработят? По отношение на рентабилността и рентабилността има двояко значение и за економиката и за околната среда. Ако се предоставят варианти пред парламента, тогава вече може да се разработят и политиките. И, според мен, по този начин агенцията би имала повече задачи. Благодаря. Обединена левица, Европа, свобода и демокрация и консерватори и реформисти нямат все още свои представители, така че социалистите имат възможност за още един въпрос. Няма въпроси повече. Благодаря ви. Благодаря господин Холсбек за вашите отговори и за вашето представане. Благодаря, че спазихте и времето. Следващия кандидат е петия кандидат Михаел Сколус. Можете да започнете, когато сте готов. Имате три минути. You, благодаря, господин председателю. Обеден съм, че вече сте уморени, но ще се постарая да повторя част от нещата, изложени в автобиографията ми и ще се съсредоточа върху причините да се кандидатирам. По образование съм химик, океанограф, много работа съм вършил в областта на управлението и повдигане на съзнанието, свързано с екологията. Преподавам в Атинския университет, океанография. Наскоро ЮНЕСКо основа един факултет за устойчиво развитие, управление на устойчивото развитие. Освен това, много мащабно съм работил с организациите на гражданското общество и също така по въпросите на водите. Дълги-дълги години съм работил в различни организации, включително Европейското бюро, което Кристиан спомена – и за мен е изключителна чест да представлявам Европейския парламент в Европейската агенция по околната среда още на първото заседание. И една от причините да подам своята кандидатура е в това, че според мен имам доверие в тази група. Госпожа Джаксън, господин Колинс, още от самото начало, господин Йо Лайнен. И освен това имам усещането, което идва от съпричастността, че съм допринесъл от ваше име за развитието на Европейската агенция. Обеден съм, че тя е успешна независимо от възможността за усъвършенстване на работата й. Бих желал също така да спомена, че реших да се кандидатирам, защото съм убеден, че задачата е изключително трудна. Трудно е да бъде човек ваш представител там. Ще обясня защо. Необходимо е да има приемственост Организацията е сложна и не можете в рамките на две заседания на управителния съвет плюс още две заседания на изпълнителния съвет да обхванете сложността на тази организация и да постигнете нещо. Затова е необходимо време. И ако човек реши, или ако вие решите да ме изберете, ще видите, че двамата постоянни представители и двамата заместници би трябвало да имат допълващи способности и да разполагат с времето и волята да посветят време, т.е. три седмици годишно, а може би и повече, на тази работа за да има същински принос. Не само присъствие, а принос по докладите, изграждане на взаимоотношения. И онези от вас, които проявяват а, неподправен интерес а, към тази възможност и а, например господин Гербранди знае господин председателю. Четири минути ли имам? Три. Добре, приключвам. Това, което исках да кажа е следното. Длъжността е за експерт, но работата там е да бъдем ваш глас. Ние ще бъдем възприемани като ваши представители и всъщност трябва много ясно да разбираме какво става и от двете страни и да намерим балансираната позиция с представителството на комисията и в същото време да защитим интересите на държавите. Това е изключително важно. Ще спра тук. Знам, че има много въпроси и ще доразвия тези въпроси по-късно. Благодаря. Всеки кандидат разполагаше с 3 минути. Искам да има равнопоставеност. Благодаря ви. Преминаваме към въпросите отново от името на НП госпожа Гранини. Благодаря, господин председател. Ако продължите да бъдете на този пост, вие можете да ни предоставите много информация, но трябва и да ни изслушвате, защото е важна думата на парламента. Важно е това, което вие предавате от името на парламента на агенцията. Независимо от вашите професионални знания в областта на водите, какво друго предлагате? И се връщам на въпроса, който зададох и на другите кандидати. Трябва да се оптимизира използването на ресурсите. Кои са според вас приоритетите, на които трябва да се съсредоточи агенцията? Uh, Както споменах по-рано, аз съм работил в най-различни области извън водите. Всички аспекти на екологията, много работа по металите, Работил съм като научен съветник по токсикология и токсилог, токсикология в европейски мащаб, много управленски аспекти и други области. Това съвсем не означава, че втората част от въпроса ви е свързана с приоритетите. Едно от затрудненията в работата на такива агенции е, че всъщност не можете да се ограничите. Трябва да обхванете най-различни области на първо място, защото те са част от политиката в областта на околната среда на Европейския съюз и понякога се налага да предоставяте информация и за парламента, и за комисията, също поради наличието на приоритети в отделните страни. С други думи, ние сме във връзка с парламента чрез определените лица, които вие сте избрали и председателите и благодарение на това ние можем да предаваме информацията за вашите приоритети към агенцията. Благодаря от името на СЕИДЕ, отново Линда Макева. Вие дълго време сте в съвата на агенцията. Как се е променила тя през годините? Има ли промяна в приоритетите и кои трябва да бъдат приоритетите в бъдеще? A... Uh, Огромна промяна има. От самото начало мога да споделя пред вас, че една от основните грижи бе парламентът да присъства и да бъде изслушван на равна нога с комисията. Вие сте ме молили да задавам въпроса за прилагането или поне за някаква форма на наблюдение на прилагането на политиките. И в самото начало, няколко години наред, това бе невъзможно. Сега сме преминали към приемане на тази позиция, разработването на сценарии, осъществяването на наблюдение, мониторинг, а не само измерване на показатели. Има още една област, а именно а, международния аспект нещо, което бе споменато по-рано. Е, така наречената екологична дипломация на Европейския съюз. съюз. Така че това са се нови роли. Ние трябва да се развиваме и да вникваме по-ясно в възможностите, предоставени от новите технологии, да търсим балансираност между новите технологии и разпространението на информация до обществеността. Uh, Следващия колегата, господин Гербанди. Благодаря, господин председател, Нека благодаря на господин Скул за свършената от него работа през изминалите години и работа за нас. И а, под шапката на агенцията. Аз работя с него през последните две и половина години и той е много съпричастен към работата на агенцията. няма много въпроси към вас, тъй като работите им в тясно сътрудничество от две и половина години. Но по-скоро заради колегите ще ви попитам, имате ли усещането, че агенцията може да засили позициите си или трябва да се ограничи в ролята, която изпълнява в момента? Um, think... Смятам, че агенцията може да засили позициите си без да излиза извън онова, което е предвидено по регламент може да работи по-ефективно. Ние се нуждаем тази агенция да присъства по-ясно в столиците на държавите. Част от работата, която вършим, не намира приложение. И това е отговорност, която е присъща на отделните столици това можем да го правим през интернет и по друг начин. Освен това, трябва да се обърнем към другите заинтересовани страни по един по-прагматичен начин. Всичко това може да бъде свършено в рамките, в правната рамка и това би е, подсилило позициите на агенцията. Вие знаете, че има някои области, в които се ограничаваме, за да можем да посветим повече усилия на други области за иновации. Един от основните проблеми, нека не го нарека проблема предизвикателства, е, че трябва да бъдем на високо равнище в световен мащаб, за да можете и вие да бъдете водещи. Ето това не бива да забравям. Благодаря. Сега зелените. Сато Благодаря. Професор Сколос, вие вече сте били от няколко години а, в управителния съвет на агенцията. Кои са най-големите ви постижения и кои са най-важните постижения. Think... Честно казано, ако посетите агенцията, ще усетите, а, че мненията на парламента имат видимост и са на равна нога с Европейската комисия. Това е важно. В същото време ние сме изградили една култура на сътрудничество, на консенсус. Мисля, че това е най-голямото постижение. И моя принос, ако това имахте предвид. Ако имате предвид агенцията въобще какви постижения има, те са много. На първо място разполагаме с надежна информация – която не е само информация, а тълкование и поредица от доста полезни сценарии за ползване от вземащите решения. Ние се умяхме да осигурим време за работа по допълнителни искания – в нашия работен график. Така че винаги има възможност за още работа да бъде свършена. И... Благодаря. Останалите три групи продължават да не са представени. Така че можем да се върнем към Линда Маккеван. Нямате повече въпроси, госпожа Сканини също. В такъв случай благодарим за изложението и за това, че отговорихте на въпросите. Сега преминаваме към шест, шестия кандидат Пиер Велинга. Заповядайте тук отпред и когато сте готов, можете да започвате. You, Благодаря, господин председателю. Радва съм, че съм сред вас, уважаеми депутати. Благодарен съм за търпението ви. Но нека сега изложа своята теза. Аз лично съм изключително съпричастен към околната среда и бих се радвал да работя от ваше име в агенцията по три причини, които пораждат тази моя съпричастност. Тя е на три нива. В моето село от дома. Аз живея в едно село, в селски район в Холандия. Там опазвам околната среда, ландшафта, а също така и като гражданин. Аз много активно участвам в различни НПО-та и национални, и международни. Дори съм основал някои от тях с учени. Между тях е а, Европейския форум за интегрирани оценки – центъра Трингъл и Енрико Матай в Италия, също така научен институт в Германия. И нашата цел е екологичните въпроси да бъдат приобщени към европейския дневен ред. От 1997 до 2005 се прилага моят метод и дори в днешно време Европейската агенция използва тези методи. Аз смятам, че Европейския парламент трябва да има силна роля в областта на екологията в цяла Европа, но и в световен мащаб, е, както в Дърбан и както по Конвенцията за биоразнообразието и други конвенции. Според мен Европейската агенция е един мощен инструмент за подобряване качеството и ефективността на взетите решения в областта на околната среда. За мен би било чест да ви представлявам и съм решен да си взаимодействам с вас. Аз ще идвам при вас, не вие при мене. По три пъти на година ще идвам а, при вас, за да си взаимодействаме, за да се аргументирам аз, да чуя вашата аргументация и да постигнем ефективни резултати. Така че от една страна причината за кандидатурата ми е лична, от второ място, на второ място вярвам в Европа и в нейната политика и на трето място бих искал тези знания и опит да доведат до по-резултатни политики. През изминалите 30 години съм натрупал богат опит по въпросите на екологията, особено по този интерфейс, който се получава между политиката и науката. 20 години вече работя с агенцията от самото и начало, първоначално като директор в отдела по екология в Нидерландия, когато трябваше да бъде взето решение къде да се установи агенцията, дали да бъде Барселона или Копенхаген, Будапешта също, че участваше. И тогава си давах сметка за голямото значение на Европейската агенция. По-късно като учен, а сега вече ви казах, че аз ръководя национална изследователска програма за а, измененията в климата с бюджет 100 милиона евро. Работим с редица научни институти в Польша и в Испания и къде ли не. В Нидерландия си сътруднича с Министерството на економиката по водите, по транспорта, даваме им съвети за политиката, имаме много въпроси, свързани с замърсяването на водите, опазването на крайбрежието. И в заключение, много се надявам, че ще имам шанса да работя за вас и очаквам вашите въпроси. Thank you. Благодаря на господин Велинга и повтаряме за последен път процедурата. Първо госпожа Сканини от името на ЕНП. Благодаря. А, става все по-трудно да задаваш разнообразни въпроси. Вие всъщност отговорихте на много от нещата, които си бях намислила да ви попитам. Но все пак, можете ли по-конкретно да ни кажете нещо за връзките между обективността, т.е. Да надпартийността от една страна и от друга страна а, прилагането на знанията. Да, знанията трябва да са надпартийни, обективни, но имаме различна ни гледища в политиката в Европа. Има и неправителствени организации, и кръгове, научни и така нататък. Нали разбирате какво ви питам? Yeah, thank you for your question. Благодаря за този въпрос. Като парламент вас сигурно ви засипват с информация и предложения. И именно тук агенцията може да изиграе своята роля, да пресява тази информация мисля, че бихме могли да работим и много по-добре с различните национални институти. В началото на 2000-та година бяха привлечени за работа и националните институти, но доколкото зная, няма контакт между националните парламенти и НПО-тата и Европейската агенция. Но за да бъде резултат на вашата работа, трябва да има някакъв консенсус между научно-изследователските институти в Европа за това кои въпроси са важни и какви сценарии ще се разработват. Според мен агенцията би могла да даде по-добра целенасоченост, да преценява балансирано различните предложения. Thank you on behalf of the group. Линда Макеван има думата. Вие сте изключително активен и ден в собствената си страна. Според вас, полезна ли е работата на Европейската агенция? Е, има ли нещо, което бихте ползвали в нейната работа? И ако не, какво бихте искали да се промени в работата на агенцията? Кой е основният клиент на агенцията? За кого работи тя? Благодаря за въпроса. Е, моята страна бе една от най-напредналите по въпросите на екологията и голяма част от нашия опит бе прехвърлен на агенцията, сега посоката обратната. А, ние изоставаме в Нидерландия и на нас ни е необходима агенцията за околната среда да ни а, държи на штрек. Тази агенция в днешно време е изправена пред много предизвикателства. Европа да не е разединена, да се обединят въпросите на Южна и Северна Европа и да се взаимодейства с научно-изследователските институти в държавите а, не само традиционните такива, но и страните, бившите страни от източна Европа, за да се върши работата ефективно, те също трябва да бъдат привлечени и ние може да извлечем полки от работата на Европейската агенция, но тя трябва също да върви в крак с времето, да се правят анализи на въздействието, да се разработват сценарии за постигане на природосъобразна економика, как да хармонизираме а, интересите въпросите на селските стопани с въпросите свързани с ландшафта. Благодаря, господин председател и господин Велинга за изложението доста мощен академич, академичен опит имате. Някои от моите въпроси въпроси вече получиха отговори. И едно от нещата, което искам да ви попитам е кои са според вас основните предизвикателства през идните години и как те ще бъдат отразени в работата на Енгецията? Може ли тази работа да бъде подобрена? Аз не смятам, че основните предизвикателства са отразени в работата. Разбира се, много внимание се обръща на изменението на климата. Остава още много работа, която е несвършена. Трябва да преценим какви са мащабите на проблема, какви политики да бъдат разработени и да обвържим политиката за завърсяването на въздуха с устойчивостта, с суверенитета по въпросите на екологията. Трябва да обвържим климата с въпроса за изграждане на зелена економика. Освен това има връзка между изхранването, ландшафта, поддръжката му в Европа с неговото съхранение. И ако ми позволите, и това вече трябва да го обсъди вашата комисия, но трябва да се засегнат зараждащите се екологични въпроси, като например изхвърлените пластмасови отпадъци в реките, в океаните, наночастиците. Агенцията би могла да направи оценки също така на добива от дълбините на морето. Според мен трябва да сме непрестанно активни. Thank you for the green group. Sato. Благодаря на зелената група, госпожа Сато. Well, uh... Професор Велинга, виждам от вашите биографични данни, че всъщност сте участвали в много консултативни съвети. Професор Скулус ни каза че според него активното участие в управителния съвет означава поне три Три големи заседания годишно според вас разполагате ли с това време? Благодаря. Аз съм на 62 години и тази година ще се пенсионирам от университета и ще се ангажирам с извън университетска дейност. И намалява ежедневно, е, ежегодно моята преподавателска дейност в университета, а се увеличава другата ми дейност. Така че за мен е напълно възможно да поема тези ангажименти по този начин ще мога а, да работя не само на ниво а, национално, но и на общностно ниво. Останалите три групи продължават да не са представени и сега, ако желаете, можем да повторим процедурата. СЕИДЕ, НП. Нямате ли въпрос, Линда Макеван? Колега Градини, имате ли въпрос? Вие също нямате. В такъв случай приключваме. Благодаря и на вас, господин Велинга, и благодаря още веднъж на всички останали кандидати, които днес се изправиха пред нас, за да отговарят на въпросите ни и проявиха готовност да се нагърбят с тази важна задача. Сега ще започнем а, заседание на координатите и ще обсъдим номинацията. Благодаря на всички и довиждане. Сега за координаторите една информация. Заседанието ще започне в 18.30 тук в тази зала. 30 p.m. Може би можем да се обадим на останалите координатори, за да ги информираме и да започнем по-рано от 30. Не мислите ли, че това е възможно? Можем да им пратим електронно писмо. Това ще е отчаян опит. До тогава има до 8, до 6 и половина има почти половин час. Може би секретарията може да се опита. Но добре, тогава 6 и половина, що ме толкова сложно. Надеждата умира последна, казва председателят.